Ще имаме представител, даже ръководителя на мисията на Европол ще ни е гост, но той за съжаление не може да преодолее служителите по сигурността все още. Аз ще започна обаче с въведението за ситуацията на Европол в Афганистан. Давам думата на директора Ще чуем какво се случва в Афганистан, но ще се съсредоточим върху ситуацията в, на Еопол. Има абсурдно развитие в Афганистан. Странно е, че Европейския парламент не успя да осъществи визитата си, да се надяваме, че през октомври ще успее. Уважаеми дами и господа, аз ще ви дам една обща, едно общо описание. Вие сте очаквани в Афганистан, това мога да ви кажа. Но нашата мисия ще е със същия ръководител. Мисля, че по принцип, когато говорим за нашата мисия в Афганистан, трябва да знаем, че имаме няколко вида мисии. Една политическа мисия, другата мисия като в Косово, където ние сме една огромна част, важна част от международната общност, други случаи, както в Афганистан, имаме малко присъствие, а по-голямата част е междуна... представител... са представители на международната общност, на НАТО и ОНЕ мисиите. Те са по-голяма част. Така че ние в Афганистан сме само една малка мисия – а също така и в областта на афганистанската полиция и във връзка с съдебната система имаме определени отговорности. Това е ниша, но доста важна ниша. Ако помислим за националната полиция на Афганистан и ако погледнем иерархията, може да кажем, че сме поели обучението на основната маса полицаи, естествено в сътрудничество с, американските служби. Средния слой, средния слой обхванат от един холандски проект и ние сме заед и а също така и американците, за обучението на висшите офицери и е, отдаваме консултантски услуги на Министерството по вътрешните работи. Ръководителя на мисията ще се спре в повече подробности на тези въпроси. Миналата година бяха проведени редица конференции. Започнахме с Бон конференцията – Чикаго, Истанбул и Токио бяха други градове, където се състояха конференции. Мисията ще остане и след 2014 година в Афганистан за фазата на преход, за фазата на трансформация, след оттеглянето на военното присъствие, на голяма част от военното присъствие от страна на щатите. Както казах, ние сме само малка част от е, международната общност от, в Кабул. Имаме си нашите предохранителни мерки в Кабул и в провинциите. Т.е. извинявайте, в Кабул, но не в провинциите, поправи се ораторът. Но даже и в Кабул имаме нашата сигурност е подсилена от целите на НАТО. Ситуацията в някои части от страната е добра и не знаем как ще се развият нещата в Кабул. Може само да изчакаме и да спазваме политическите си задължения, които сме поели. Е, ще вземем допълнителни решения, когато срокът за оттегляне наближи. Държавите членки ни помолиха комисията и външната служба да съставят концепция за ситуацията след 2014 година. Как да приложим общия подход за Афганистан, като използваме всички други инструменти, освен мисията, но всичко това зависи от ситуацията за сигурност и общата ситуация, която ще имаме тогава. Имаме оценка, оперативна оценка на мисията. Тя сочи, че след декември 2014 година ще има още много работа, която ще трябва да се свърши. Освен това, ние се опитваме да предадем повече от нашите функции до тази дата, така че да може да променим нашата оперативна е, роля в страната до тази дата. По-голямата част от обучението трябва да приключи до края на тази година. Следващата година ние ще наблюдаваме само обучението, което ще се провежда от афганистански офицери. Тоест, ние сме заети в обучение на обучители в момента. Освен това, ще към нас бе отправено желание от министъра на вътрешните работи на Афганистан. Той ни помоли да му помолим в борбата срещу корупцията. Афганистан е втората най-корумпирана страна в света след Сомалия, така че корупцията е приоритет. Това е разбираемо. Ние имаме мандат за година и половина. Ние за този период не искаме да създаваме нова структура и смятаме, че може да има антикорупционен елемент във всички останали политики и дейности, които се развиват в Афганистан и които ние предлагаме. Това в Косово бе осъден от лишаване, на лишаване от свобода ръководителя на службата за борба с, с корупцията, така че такива неща не би трябвало да се случват. Е, както казах, бихме искали да вградим антикорупционни елементи във всички дейности на мисията. И така, това е ситуацията в момента. Ръководителят на мисията все още не е тук. Може би мога да ви кажа какво правим в момента, тъй като има година и половина до срока на преход, до срока, когато страната ще започне да поема функциите от нас. Един от основните инструменти е борда за координация на полицейските функции. Там се координират дейностите от предлагани от международната общност. Е, този борт се председателства от министъра на вътрешните работи. Това е третия стълб, за който получаваме подкрепа от държавите членки и ще продължаваме да продължаваме подкрепа от страна на държавите членки. Разбираме, че ръководителя на мисията е на път към нас, така че ако имате въпроси, с удоволствие ще им отговоря за момента. Значи има няколко точки. Най-напред общата структура Говори се за оценка на мисията. Говорихте за оценка на мисията. Мисля, че имаше вече подобни дебати в КОПС. А, значи, дали има смисъл мисията да се разпростира върху други и, и върху други министерства, <clears throat> т.е. след 2014 година, какви ще са функциите на мисията? На второ място, борбата срещу корупцията, която трябва да е по-интензивна от тази в Косово. Вие дадохте пример с Косово, а, но в Косово имаше изпълнителен мандат. А, в, в Афганистан това вероятно няма да е така. Една европейска мисия не може да работи по този начин в една суверенна страна без изпълнителен мандат. Значи нещата стават много сложни. И Кристоф Лизек, заместник председател на комисията, иска да зададе въпрос. Благодаря. Аз също смятам да участвам в делегацията за Афганистан. Благодаря, беше много интересно, което казахте за ситуацията в страната. В момента в Штатите има дебат между експерти, администрация, какво да се прави, какво да прави Америка със своите войски в Афганистан. Има две възможности, както разбирам, е, но аз ги разбирам от медиите. Следващата седмица ще говорим по този въпрос с американските ни колеги в Вашингтон. Значи опциите са след 2014 година някои американски войници все пак ще останат в Афганистан, за да предоставят обучение, а също така и да осигуряват безопасността. А втората опция е е, всички войски, всички американски войници да напуснат Афганистан. Въпросът ми е, ние готови ли сме за тези два сценари, сценария след 2014 година? Um, well, Chairman, your... Господин председател, по първия въпрос ми е малко трудно да отговоря, защото Основният въпрос, който държавите членки си задават, кога трябва да поемат твърди ангажименти към, ангажиман, към Афганистан по отношение на мисия в Афганистан. Защото някои са доста скептично настроени по отношение на въпроса с сигурността и искат да отложат колкото е възможно за по-късно. Други биха искали да има съвсем конкретни планове за периода след 2014. Така че всичко това ще бъде обект на стратегическия преглед и ще се обсъжда. Резултатът трудно може да бъде предвиден. Има много възможности. Като консултантска помощ при изграждането на институциите, обучение, но няма някаква ясна линия, поне за сега. По отношение на така по-общите штрихи, задачите са разпределени е, между е, различни институции. Комисията силно присъства в Афганистан. А по отношение на борбата с корупцията, да, наистина това е голяма задача. Ние предоставяме консултантска помощ и обучение на структурите, но не можем естествено да поемем изпълнителните функции по борба, в борбата с корупцията. Така че, както вече и вие казахте, нашата основна линия е да сме ангажирани в различни дейности, вместо да създаваме специални звена, специални компоненти, с които да се ангажираме. А по отношение на двата сценария, за нас основният въпрос е създаването на една безопасна среда. И това е един по-важен въпрос за провинцията, защото там всичко ще бъде изцяло в зависимост от центровете за обучение, които бихме искали да продължим да поддържаме и в Кабул, където самите афганистанци осъществяват до някъде необходимите мерки за сигурност. Но не мога да си представя а, как бихме могли да бъдем изцяло зависими от а, афганистанските служби, така както се говореше преди около една година. Все пак мисля, че безопасната и сигурна среда е предварително и необходимо условие за нашето присъствие и в провинцията, и в Кабул. Мисля, че това е всичко, което може да кажем за момента. Благодаря. Ръководителят на мисията, благодарим ви, че сте тук. Добър ден. Изслушахме най-общи бележки за общия контекст, в който се вмества мисията и се надяваме, че през октомври ще има посещение на делегация на Европейския парламент. За първи път парламентът има право да изпрати своя мисия в Афганистан. Но, може би, съвсем конкретното описание за това, с което се занимавате на място, ще дойде от вас, така че имате думата. Добър ден! Благодаря, господин председател. Съжалявам за закъснението. Ние в Афганистан обръщаме голямо внимание на сигурността, но разбирам, че тук тя е още по, на по-високо ниво. Афганист... Афганистанската мисия на ЕОПОЛ е много силно специализирана. Ние работим съвместно с Афганистанската полиция и някои части от правосъдния, от правосъдието, някои аспекти на правосъдието. Имаме някои стратегически цели, които са поставени за Афганистан. В Афганистан има много международни институции, много организации, които присъстват на място и се занимават като цяло с задачи в развитието. Това изисква и специална координация, което създава до някъде проблеми, но от друга страна всички институции, всички представители, които са в Афганистан, не може да се каже, че имат някакви специализирани, много специализирани задачи. Някои имат полицейски, други имат по-скоро задачи, свързани с сигурността, докато нашата мисия е високо специализирана. Занимаваме се с обучение, с технологии, с промяна на под полувоенизирана, тя се превръща в полиция в истинския смисъл на думата. Така че развиваме капацитета, работим съвместно с полицията и имаме присъствие в съда. Естествено, по отношение на сигурността, средата е доста сложна. Много се радвам, че вие ще посетите Афганистан тази година. Безопасността, сигурността в Афганистан са съвсем различни. В северните части, в северо-западните части на страната, според военните оценки и оценката на сигурността, може да се каже, че нещата стоят добре и е възможно да се говори за развитие сред цивилните, развитие на полицията, която съответно да пази гражданите и да работи, да се бори срещу престъпността. В южната част е, и, и в е, югоистока положението е напълно различно. Там сме, може да се каже, ежедневно в борба с възстанниците, с бунтовниците. Непрекъснато се провеждат по операции. Присъстваме там от 2007 година и основната ни задача е, е по отношение на полицията преминаване от военна към гражданска полиция. Тази сутрин и вчера имах удоволствието да разговарям с представители на държавите членки, защото представих 6-месечния доклад. И всички се радват, че в Афганистан наистина сме свидетели на развитие и по-конкретно развитие на полицията. Но трябва да сме наясно, че всичко това ще отнеме много време. Така стоят нещата в Афганистан. Има и различни аспекти на развитието, в, развитие, в развитието на полицията. Първо, нашето внимание е насочено към униформената полиция, защото тя се бори с престъпността и осигурява по-безопасна среда и развитие. Гражданската полиция използва гражданска методика и полиция, която се занимава с развитието, разработване, освояването на определени умения. Но трябва да кажем, че нещата са на доста рудиментарно равнище и Афганистан просто е пример за това как стоят нещата в региона. А в а по отношение на другите а, дейности, примерно разследването, а, нещата не са толкова, а, не стоят толкова добре. Има 157 хиляди души, които се занимават с разследване, но преди да имат достатъчно капацитет да разследват престъпността, трябва да кажем, че ще мине доста време. Мисията оказва подкрепа на прокуратурата и обвързването на прокуратурата с полицията, за да може да се работи по-професионално. Това е естествено една сфера, в която нещата върват. Много се радвам, че когато провеждам срещи, ми казват, кажете как можем да подобрим нещата, какво можем да опитаме. И се казва, че е, раз, разследването сега се провежда по-качествено, защото просто а, е, разследващите а, е, са по-подготвени. В полицията, разбира се, също се оказва подкрепа включително и при подготовката на жени, които да работят в полицията. Има около хиляда жени вече и ние сме много ангажирани с този въпрос. Афганистанците също, те искат да се създаде гражданска полиция и са необходими естествено и жени за участие в съвсем конкретни операции особено тогава, когато става въпрос за подход, който наистина е ориентиран към работата на полицията. Като цяло, ние сме доволни от е, това, което сме постигнали в Афганистан, макар че напредък е много бавен. В някои сфери, особено в борбата с корупцията, обаче няма никакъв напредък. Според нас в края на 2014 до края на 2014 трябва полицията да бъде в състояние да изпълнява всички дейности, които които се очаква да изпълнява и да има необходимия капацитет. Мисля, че за това ще приключа, господин председател, за да остане време за въпроси. Е, е, е, Благодаря много. Бихте могли да ни кажете нещо повече за числеността, може би, на мисията, защото това е нещо, което ни интересува. Смятате ли, че има е, недостиг на хора? Е, освен това, по отношение на определени националности, ако са необходими допълнителни хора, бихме могли да направим някакви усилия и ние. Е, и още един втори въпрос. Имате ли някакви е, оговорки с НАТО, някакви споразумения с НАТО, да кажем, Можем да сравним ситуацията в Афганистан с тази в е, е, Косово, където НАТО и Европейския съюз е, работеха на място. И тъй като има е, редица, най-вече политически е, проблеми, е, биха могли да се объединят усилията. Е, какви са всъщност контактите с Генералния щаб на НАТО и кои са конкретно, така да се каже, лицата за контакт? Да, но има и други изказвания, разбира се. Имате думата. Благодаря ви. Във връзка с ЮПОЛ ще ви попитам нещо, тъй като казахте за 2014. Не, ще изчакам да сложите слушалки. Gut. Eupol wird ja 2014 auch. През 2014 е, година приключва мандата на ЮПОЛ. Вие споменахте и това. Смятате ли, че при определени обстоятелства е възможно удължаване на мандата на мисията, е, която да продължи и след 2014 или това е, така да се каже, окончателният срок? мисля, че бихте могли да ни отговорите и на много въпроси, по е, които до сега не получаваме съвсем ясен въпрос. Някои говорят за това, че по отношение на сигурността е имало така, съществени е, инциденти, най-вече в миналото. Други говорят обаче за това, че нещата не са се успокоили. Е, между януари и март 2013 година се говори дори за нарастване на броя с около 14%, 47%. Е, така че за какъв вид е, инциденти става дума според вас, е, когато се цитират подобни проценти? Дали става дума за инциденти, в които са участвали е, афганските сили за сигурност или е, така, инцидентите са свързани с участие на други сили. Е, същевременно се говори за действително един драматичен ръст на жертвите на смъртните случаи сред афганското население – е, което очевидно е, е станало и в резултат на намесата на местни е, военни части. Има ли други колеги, които желаят да зададат въпрос? Очевидно не. да, ние осъществяваме обучение по специални е, дисциплини, но също и общополитически е, са е, в общополитическо е, отношение, така че е, Оценката ми е, че имаме достатъчно служители, а що се отнася до обучението на е, ръководителите и на други специалисти в е, на афганските служби за сигурност, полицията и така нататък, е, мисля, че и там в общи линии да разполагаме с е, достатъчно хора. Естествено, че е, именно служителите и тяхната подготовка определят до голяма степен и качеството и резултата на нашата мисия. Ние имаме експерти и по правата на човека, е, равенството на половете, които работят и на място. Координацията аз казах, че ние работим в е, район, в който са представени много международни е, организации, не само НАТО, е, а и много хуманитарни организации. Разполагаме със специален механизъм за координиране на нашите действия и усилията, които полагаме за обучение на полицията. Аз лично смятам, че е, този начин на координиране на усилията е, показва добри резултати. Но координацията на е, различни международни мисии и е, участието на различни международни организации естествено е много сложен въпрос, но бихме могли да си пожелаем и по-добър вариант на координация. общото командване е, от страна на НАТО, е, ръководството на ISAF е, в Афганистан също са наши партньори и участват в, до голяма степен в координацията на нашите действия, които са са тясно свързани с усилията ни за интеграция и координация на усилията на международната общност. Extension of the mission is, uh, is... мисията естествено е, има най-вече политически цели и задачи. Е, в Афганистан е, имаме дългосрочни ангажименти, най-вече по отношение на върховенството на закона, е, съдебната система. В рамките на мисията на Европейския съюз. Е, ние ще посрещнем не само делегация от Европейския парламент, е, но и от други е, европейски институции. Радваме се естествено, че ще имаме възможност да посрещнем и делегация от вашата комисия за сигурност и отбрана. най- Важната ми задача по време на тези посещения ще бъде да осигуря сигурността на членовете на, на делегацията, но това се отнася всъщност и за задачите ми като ръководител на мисията в Афганистан по отношение на персонала. Аз през цялото време си давам сметка, че всъщност отговарям за живота на моите хора. Е, ние, е, освен това, е, полагаме усилия и за подобряване на работата на разузнавателните служби на структурата на Министерство на вътрешните работи на Афганистан, оценявайки резултатите и средата, в която работим, мисля, че мога да кажа, че естествено има подобрение. В момента вече работим в една много по-сигурна, по-безопасна среда. Е, нашите усилия са насочени и към е, включването на граждански елемент. Е, работим най-вече с онези структури от полицията, които отговарят за сигурността на обществото, с сигурността на гражданите, но Полицията а, е, загуби през последните месеци около 300 а, е, служители, именно поради редица инциденти, които а, е, вече не са насочени, а, нападенията на бунтовниците не са насочени точно към а, военните цели, както беше в миналата, а са насочени повече към граждански цели и към а, места, в които е съсредоточена полиция. Това е промяна в обстановката и ние сме насочили вниманието си именно към осигуряване на безопасността на политическите, на, на полицейските служби, защото една голяма част от нападенията са насочени срещу полицейски служители и граждани От гледна точка на международните организации, на политическите е, е, цели, смятаме, че естествено е, е много важно да запазим не само е, военните обекти в е, Афганистан, но най-вече е, гражданското население и е, полицейските структури и да подпомагнем тяхното развитие и връзката им с е, съдебната система. Uh, смятам, че това беше отговора на зададените въпроси. Ако може аз да отговоря на първия въпрос, господин председател. Има разлика между тези 400 а, служители на мисията и останалите 300. Това създава някакво естествено търкане в а, процеса на набиране на служители тогава, когато човек по някаква причина трябва да напусне, било по семейни или по други професионални съображения, трябва да се чака а, постъпването на следващия. И обявяваме, държавите членки започват да набират кандидати сред своите военни, примерно. След това се изготвя кратък списък, правят се събеседвания, трябва да се направи подбор и това отнема време отнема време и човек да се запознае с задачите, които ще изпълнява. Така че 350 е оптималната бройка на служителите в мисията. Освен това, това са много подготвени, качествени хора. Разбира се, винаги има и слабости, но за разлика от други мисии, това са хора, които наистина искат да са там, искат да видят как, как се работи на, на място. Това не са туристи. Имаме късмет с, е, с нашите служители там. Благодаря. Госпожа Асуна. А, мисля, че няма превод от хрватски, така че ще говоря на английски. И за първи път имам възможност да участвам, след като съм избран в Европейския парламент. Сега да се обърна към вас. Пол извършва много отговорни изпълнява много отговорни задачи, така че трябва да кажа, че в моята родина, родината ми изживява един период след конфликта и трябва да кажа, че ние участваме в 12 различни мисии, но най-забележителната от тях безспорно е тази в Афганистан. НАТО официално пое е, командването на операцията през 2003 година, а хрватското участие започна през декември 2010. Хрватския парламент прие редица документи за 350-те е, наши е, войници, които участваха в, световния, в международния контингент. Освен това, предоставихме подкрепа на 219-та бригада от 2009 година. От 2003 година хърватски войници участват в международния контингент. Освен военната полиция и участието в <clears throat> контингента, ние сме участвали в редица хуманитарни дейности, например Предоставихме повече от един тон учебници и материали за училища, най-вече за момичета в Кабул. Предоставихме и отдела за два пансиона за сираци. Очаква се да има решение за хрватския военен контингент за периода след 2014. Но, но дори и сега най-вероятно ще бъде намален сериозно броя на военнослужащите. Както сме казвали по-рано, вече е, ние миналата седмица станахме пълноправен член на Европейския съюз и е, ние ще участваме в тези мисии заедно с останалите 23 члена и Канада. Е, ние а, е, сме а, е, държава, в която много мироопазващи операции се проведоха през последните няколко години, а сега ние участваме в обсъждането на тези операции. Самата Хрватска трябваше да се съвземе, а, след като беше а, обект на такива мироопазващи операции, сега тя участва в, самата в подобни а, операции. Заедно с другите балкански държави ние изграждаме не само стабилността в Афганистан и в Централна Азия, но едновременно с това се подобрява и сътрудничеството помежду ни. Ние подобряваме сигурността в самата сърцевина на Европа. Благодаря ви. Благодаря. Не разбрах, не знаех, че няма превод от хрватски все още. Des souhaitées sur ce sujet благодаря. Има ли други желания за изказване? Може би аз бих могъл да задам един въпрос в такъв случай. Може би ще ви прозвучи дори смешно, но в контекста на всичко, което се случва в момента, в такава мисия, където има сериозни, и тежки заплахи за сигурността, как получавате разузнавателна информация? Сигурен съм, че имате свои собствени източници, работите в тесни контакти с афганистанците, които сигурно ви предоставят информация. Но получавате ли информация и от Брюксел, от разузнавателните служби на държавите членки? Успявате ли да се възползвате от други източници на НАТО? особено когато става дума за сериозни рискове и вие трябва да сте добре запознати с ситуацията на място. Както вече казах и по-рано, сигурността е един от основните ни приоритети. Всичко зависи от е, точната информация и възможността да я анализираме. Много се радвам да видя как се развиват нещата в Афганистан. Е, ние Работим с партньори, с, а, които осигуряваме а, такива възможности. В ежедневни контакти сме с делегацията на Европейския съюз и други. ИСАФ, НАТО. Имаме пълен достъп до цялата информация на НАТО, защото самите ние също предоставяме голям обем информация. И освен всичко това, имаме ежедневни контакти с Брюксел и е, отдела, който отговаря за сигурността в Брюксел. Така че наистина много се радвам, че нещата се развиват по този начин по отношение на разузнавателната информация. Но трябва да кажем, че ние имаме а, ежедневни контакти с полицията, следователно получаваме информация от афганистанската полиция, това става ежедневно и ние се радваме на 100% подкрепа от тях. Така че е, имаме прекрасно сътрудничество с службите по сигурността. Колкото и да е трудно, трябва да ви кажа с радост, че от гледна точка на нашия анализ, на събирането и споделянето на информация, нещата върват отлично. Благодаря много. Други желаящи за изказване? Добре, в такъв случай искам да ви благодаря, господа, за много полезното обсъждане. Разбира се, ще поддържаме връзка и а, ще а, подготвяме мисията, която а, вероятно ще се състои в края на октомври. А, Надяваме се, че е, ще се срещнем с вас в Кабул, но се е, надяваме също така да отидем и до провинциите, поне в районите, които, където е по-спокойно. И така, благодарим за участието, благодарим ви за всичко, което ни разказахте е, и с това искам да предложа няколко минутки почивка за да си вземат всички местата. bien. C'est au titre. Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, euh, euh, c'est un grand honneur, un grand plaisir pour nous de, de recevoir. Euh, Уважаеми колеги, за нас е голяма чест да приветстваме днес тук заместник председателя Пашко. Той ще води с мен председателството, но приветстваме испанския министр на отбраната. Благодаря за вашето посещение в рамката на подготовката за срещата на върха за съвета през декември Обсъждаме много от нещата, свързани с отбраната. Вашият френски, италиански колеги бяха тук. Ще говорим през септември с белгийския министр на отбраната и с холандския, така че добре дошли. Аз споменавам всички тези неща, защото изпратихме на много министри покани, но не всички отговарят, така че това е една индикация за това до каква степен те се интересуват от европейските въпроси, така че високо оценяваме вашето присъствие днес. Не е тайна, че този парламент в своето мнозинство е много амбициозен, що се отнася до европейската отбранителна политика. Всяка година приемаме доклади, които представляват авангард и по отношение на а, държавите членки, например по отношение на а, способностите, възможностите за сътрудничество, за прилагането на Лисабонския договор, например. И ако има нещо, което очакваме от съвета през декември, то това е минимални стандарти за сътрудничеството във военната област. Очакваме определени инструменти, които да бъдат оптимално използвани до момента има подобни инструменти, но те не са използвани достатъчно добре. Естествено, знаем, че много държави членки, повечето държави членки срещат финансови трудности. Само една или две държави са успели да увеличат бюджета си за отбрана. Повечето държави членки обаче са съкратили тези бюджети. Естествено, причините ги знаем. Във вашата страна също има такива проблеми, така че за нас ще е много интересно да видим как вие се справяте с тези предизвикателства, какво е вашето гледище. Освен това, е интересува и вашето мнение по отношение на различните учения – ето, например, във Франция бе приета е бяла книга на фона на цялата финансова ситуация. След 10 години, откакто бе приета инициативата за общо отбрана, нещата трябва да се оценят и това съвета през декември ще го направи. И въпреки определена, определения евроскептицизъм в Европа, независимо Кога попитаме, когато попитаме европейските граждани, кои са техните приоритети, те винаги говорят за отбраната и за външната политика като приоритети за Европейския съюз. А, вие би трябвало да приемате това като окоръжаване за вашата дейност, тъй като вие сте и политик. Йохан? Йохан? Аз приветствам също господин министъра с интерес. Ще изслушаме неговото въведение. Имаме и някои въпроси към него. Благодаря. Господин председател, господин заместник председател, уважаеми депутати, искам да благодаря на председателя на комисията за неговото въведение. Той се изрази много символно, символистично за това какво става в Европа, в какво става в нашите страни. Развитието е глобално, това е така. Най-напред искам да кажа, че се чувствам много горд, че мога да участвам във вашето заседание. Това е ми се случва за първи път. Всъщност аз трябва да благодаря за вашата покана. Това е много важен повод за мен и възможност да обрисувам ситуацията в Испания по отношение на отбраната и сигурността. И да я осветля от европейска перспектива. Мисля, че много неща трябва да направим. Много неща трябва още да се случат. Но ще започна на оптимистична нотка. Мисля, че Европейския съюз, въпреки трудните моменти, които преживява, е, из... е... е символ на успеха. Когато човек прекрачи прага на тази сграда, вижда материалната репрезентация на значението на Съюза. Силата и властта, която е установена тук, не се разпростира обаче върху всички области. Ето, например, една от тази област е сигурността и безопасността. Въпреки това, трябва да почерпим доверие за по-нататъчни решителни стъпки. Ясно е, че тук става дума за задача, която не може да, която не търпи отлагане. Така както понякога се случваше в миналото, и то не само в Европа, т.е. на европейско равнище, а и на равнище държави членки. Сигурен съм, че политиката в областта на сигурността и отбраната е намерила право, правилното, правилното си място, а именно в контекста на европейската политика. Обеден съм, че именно този парламент е, играе решаваща роля при формулирането на политиката за сигурността и отбраната. Вероятно един ден тази политика ще е самостоятелна политика и ще играе основна роля в един много бързо развиващ се свят, свят пълне, изпълнен с непредвидими заплахи, заплахи, които не съществуваха преди около 10 години. Няма нужда да говоря за развитието на Европа за историята на Европа. Ясно е, че създаването на Европейския съюз е свързан с, един от най, с една от най-ужасните с едно от най-ужасните събития в човешката история, а именно Втората световна война. Всички ние би трябвало да се получим от тази история. Не бива никога повече да допускаме да се случат такива ужасяващи неща. Затова трябва да поемем водещата роля в световен мащаб. Водеща роля в областта на сигурността и отбраната. Никой в света не е преживявал такова нещо, ето защо нашите планове са толкова амбициозни. Всички тези фактори играят определена роля в нашите действия и дават предпоставка за това Европа да подготвя, да подготвя бъдещето в света. А нашата политика по, в областта на отбраната се намира в ембрионален стадий. Това трябва да го признаем. Аз съм бил министър на Испания по отбраната и мога да кажа, че през тези всички години сме сътрудничали с по-силни партньори, но и не винаги сме се осланяли на трансатлантическото на трансатлантическата подкрепа. Затова трябва да отвоим усилията си, да ги умножим. През последната година и половина Участвах в различни европейски заседания, често сме говорили за общата политика по отбрана и сигурност. Много неща преживях. Има напредък. Е, има различни продуктивни концепции, например концепцията за бойните групи, групи в които участват всички европейски нации. Тук е важен въпросът за финансирането, естествено, но също така имаше и негативи, които преживях, например, недостатъчните бюджети за отбрана. Понякога става дума за за суми, които не са чак толкова големи, но въпреки това виждаме колко са затруднени държавите членки. Нека обаче не изпадаме в песимизъм. Аз съм реалист. Защото Европа е изправена пред реални проблеми. Мисля все пак, че Европа, Европейският съюз е нещо положително, той участва в много международни мисии и мисля, че именно тук в тази област Европа изпълнява своите международни задължания. Имам предвид Аталанта. Тук показахме какво може да направим. В Сомалия също така. При Мали, в, при случая с Мали, съвсем ясно успяхме да дадем нашия принос в обучението на военните сили. Показахме как общо може да поемем отговорността за една обща политика на отбраната. Показахме, че може да се справим с една сложна ситуация и да действаме много конкретно. При Аталанта естествено всички познавате. Всички знаете, че успяхме да постигнем много явни успехи, които показаха, че може да се справим с световни проблеми. Ето през последно време нито един кораб не бе заплашен от пирати. Но по-важно е да се занимаем с причините за пиратството. Тази част от проблема трябва да бъде третирана по-решително. Успяхме да предотвратим отвличанията, но не успяхме да решим проблема като такъв. Аз естествено от, министър на отбраната и отговарям именно за тази втора част – но по принцип един холистичен подход включва и третирането на причините, а не само на последствията. В Сомалия. В Сомалия В Сомалия се опитваме да развием една обща концепция – за една мисия, която преди това беше разделена на три части. Испания е много ангажирана в тази мисия. И мисля, че всички ние, всички европейци, може да сме горди от факта, че успяхме да проведем една мисия, която в началото не изглеждаше, че ще бъде успешна. Но за да имаме една обща политика по отбраната, трябва да имаме една добре функционираща външна политика. Е, необходими са ни общи цели. Аз е, съм в непрекъснат контакт с външния министр, с други колеги. Не може да има стратегии по отбраната, ако няма ясни европейски концепции за външната европейска политика. А какво ни трябва за това? Трябват ни лидерски позиции и лидерски качества. Когато бях държавен секретар по сигурността, си спомням, че тогава беше много трудно в Европа да се говори за определени неща, да се свързват определени неща. Например, е, беше трудно полицейските органи да си сътрудничат, разслед... разследващите органи да си сътрудничат. А тогава имаше бариери за такова сътрудничество. Всяка държава има проблеми с сигурността, това е ясно. И тогава концепцията беше че нещата трябва да се решават на национално равнище. Но общото послание сега е, че единственият път е да се осигури собствената сигурност и да се обединят усилията. Не може обаче да се чака другите да решат проблемите, които човек сам трябва да реши. Човек трябва да поеме отговорността за собствената си сигурност. Това е най-добрият принос за общата сигурност. Всъщност става дума за една тема, която има две изражения. Виждаме двойната криза на отбраната в Европа най-напред огромните економически проблеми. На практика всички страни съкратиха бюджетите си за отбрана. В Испания преживяваме една много тежка криза, която доведе за съжаление за то, до това, че бюджета за отбрана бе съкратен. Аз мятам, че тази концепция за отбрана има и стратегически измерения. От тази стратегическа гледна точка трябва да погледнем на бъдещето, не бива да мислим краткосрочно. Мисля, че Европа и съвета през декември трябва да изпрати ясни послания – Трябва да покажем повече ангажимент и естествено повече желание да изпълним плановете си да призовем държавите членки да се отнесат по-сериозно към политиката на отбрана и е, да помислят за бюджетите си за отбрана. Е, така наречения пулинг и шейринг, обединяване и разделяне е, е естествено важен е, е, економически модел, но при всички положения е, трябва да се покриват определен вид разходи. Не можем само да съкръщаваме, само да намаляваме е, бюджетите, щом желаем да постигнем напредък. За отбрана са необходими съответните средства да, и инвестиции. Необходимо ни е като че ли малко повече великодуши от страна на Европейския съюз и от е, е, различните ресурси, за да можем да финансираме е, амбициозните си проекти. От глобална гледна точка Европа не е изолирано пространство. Европа е нестабилно пространство в момента, имам предвид най-вече еврозоната, и ние знаем, че именно при е, силно и бързо развиващите се економики в Азия и Южна Америка е, нещата се развиват по-благоприятно, отколкото при нас. Е, така че това в следващите години би могло да доведе до неравновесие на е, вноса и износа, е, до нестабилност. В е, моята страна, Испания, имаме важни проблеми и развихме една специална стратегия, е, която вече се опира не на желанията ни, а на онова, което действително можем да постигнем. Тоест, ние станахме реалисти в условията на кризата. Знаем, че ни е необходимо преструктуриране, необходим ни е трезв анализ на всичко това, което се случва на всички е, съставни части на въоръжените сили е, в рамките на споразуменията, които сме е, постигнали в Европейския съюз, но и предвид е, сериозните заплахи, които може би и в бъдеще ще ни застрашават. Естествено, необходим е един нов поглед на включително и по отношение на въоръжените сили. Има различни интереси, понякога е, противоречиви интереси между отделните държави членки, но Европа разполага с е, достатъчно капацитет като цяло. Е, в някои държави членки е повече, отколкото в други, но а, говорим за общия капацитет, който не е никак малък. И същото може да се каже и за военната промишленост на Европа, както и за економическия потенциал на Европа и економическия капацитет. Е, проблемите трябва да се преодоляват Естествено, че е трудно да намериш правилния подход, но необходима ни е, е една водеща роля на Европейския съюз, не само в сферата на отбраната, но и в сферата на економиката и в много други сфери. Ние трябва да бъдем интегративни, ние трябва да бъдем е, и малко повече алтруисти, отколкото до сега, и да преодолеем недоверието между държавите членки, най-вече между по-силните економически е, държави членки и останалите в Европейския съюз. Необходими са ни и лидери, необходима ни е и една е, лидерска роля на Европа. Аз съм е, сигурен, че и в Европейския парламент, и в Европейската комисия ще се мисли, ще се говори, както и до сега, за всички тези проблеми през декември на съвета на министрите на отбраната. Ние ще говорим за всичко това. И ще говорим не за оптимистичните варианти, не за онова, което би ни се искало да стане така или така, а ще говорим за реалистичните варианти и планове и за всичко това, което действително сме в състояние да постигнем комисарите, които отговарят за сигурността, за отбраната, ще предложат на вниманието ни със сигурност интересни концепции, но тук става дума е, и за националния суверенитет. И аз съм сигурен, че за някои държави членки няма да е лесно да се откажат от мъничко национален суверенитет. Но това е необходимо в рамките на големите ни амбиции за европейска стратегия в областта на отбраната. Действително през декември е, пред нас се открива един голям шанс да формулираме по нов начин стратегията си. Необходим ни е документ, в който да, да са идентифицирани не само всички проблеми, но и да се посочват реалистичните пътища за преодоляване на проблемите. И аз се надявам, че ще успеем да постигнем всичко това ще трябва да се постараем да набавим и необходимите финансови средства, не само необходимите инструменти. Естествено, че националният суверенитет е свързан с е, бюджетната политика на национално и на европейско равнище. Надявам се, че няма да кажа нещо, което да ви прозвучи неподходящо. Политиката на за отбрана е, е свързана с е, научните изследвания, с е, развойната дейност. Естествено, че научните изследвания и развойната дейност са много важни и те са важни и защото ще ни набавят, макар и в дългосрочен аспект, необходимите финансови постъпления. Макар, че на пръв поглед сега ще трябва да бръкнем по-дълбоко в джабовете си, т.е. европейския бюджет ще бъде понатоварен. Но отново става дума за това да се разпредели правилно бремето и да има малко повече алтруизъм от страна и на економически силните държави. Знаете за какво става дума. Да, Европейската отбранителна промишленост е, е, също е свързана с усилията ни за хармонизация. Аз съм работил в тази е, промишленост и в Италия, и в Франция, и в Германия. Става дума за оръжейна индустрия, която е тясно свързана с новите технологии, с технологични аспекти. Когато желаеш да реализираш определени стратегии е, в рамките на едно предприятие, естествено трябва да мислиш за е, нови, за авангардни технологии. Е, но същевременно ние не можем да развиваме една ефективна политика на отбрана, ако не инвестираме е, в научните изследвания, в новите технологии и ако нямаме и съответните производствени мощности. Необходими са ни е, общи е, индустриален, общ индустриален капацитет, който да реагира адекватно на общите потребности. Ние трябва да осъзнаем най-сетне, че е, сме тясно свързани и взаимозависими тук в Европейския съюз. По друг начин не бихме могли да е, решим въпроса и с националния суверенитет. Има е, държави, които очакват нещо съвсем определено, но е, <clears throat> не бива да има само даващи и получаващи. Естествено, е, става дума за един е, взаимен обмен. 10 евро е добавената стойност, печалбата в резултат на всяко инвестирано евро в европейската военна промишленост. Естествено всичко това е важно за самата отбрана, за отбранителната индустрия, така и така, но това е важно и за цялата економика, това е важно за гражданите на Европа. В Испания, както и в другите държави, Ситуацията е сложна е, поради налагащите се ограничения в бюджета, е, които се отразяват на гражданите и затова е, е много трудно в момента да задържим дори равнището на бюджета за отбрана, камо ли да го повишим. На много форуми и в рамките на двустранни срещи с моите колеги, министри на отбраната в други държави, съм казвал, че е, все по-ясно осъзнавам, че е, трябва да продължаваме напред с бързи стъпки и че трябва да се стремим съвсем целенасочено към лидерски позиции по отношение на отбраната. Е, дори в условията на тежка економическа криза ще трябва да се съгласим с това, че малките държави, бедните държави, може би е, е, ще трябва за известно време да бъдат е, онези, които ще получават, които ще печелят, а другите ще трябва да се лежават по маничко от нещо. Да, връщам се на а, срещата на върха а, през декември. За какво ще говорим и за какво всъщност ще става дума? за много съществени неща. Необходим ни е, е съвет, който да очертае е, напредъка, да вземе решения, които да гарантират този напредък. И ако не го направим, е, следват няколко трудни години, е, в които огорчението ще бъде голямо. Знам, че е, ще трябва да помислим и за е, взаимоотношенията с САЩ, за конкуренцията ни, но и за добрите партньорски взаимоотношения с САЩ. Е, тук нещата също са сложни. В САЩ е, непрекъснато се е, намират допълнителни е, финансови източници за отбраната, независимо от обявените съкръщения. Така че тук в Европа ние също трябва да потърсим тези допълнителни резерви и да ги мобилизираме Необходим ни е, е по-голям е, военен капацитет, необходима ни е възможността за бързо реагиране на всичко, което се случва и за бързо формиране на един много по-многочислен корпус. Благодаря, господин министр. Благодаря ви за това много наситено с информация експозе, е, в което вие споделихте е, опит от е, срещите си с ваши колеги. Като министър на отбраната, вие и като държавен секретар, вие имате много опит. И може би малко песимистично, но по-скоро реалистично говорите за е, всички проблеми на европейската отбрана и в контекста на европейската економика в момента. Да, действително, ние е, говорим за много проблеми е, в момента, но говорим и за възможностите, които се откриват пред нас. Хубаво е, че споменахте за е, събирането, за обединяването и за разделянето и разграничаването. Когато говорим за капацитета, за военния капацитет и военно-промишлените мощности и възможности, естествено ни се ще да вървим в посока на обединение и да реализираме проекти, които може би на пръв поглед са по-скромни, но са действително изпълними. Е, Франция, е, Полша, Германия, Италия, Испания. Това е една група, която е, по отношение на така наречения пулинг изигра пионерската роля, водещата роля. Може би е, ще ни кажете какво конкретно да очакваме. А сега списъкът на желащите да се изкажат е много дълъг. Започваме с господин Танок, ако правилно разбрах. И Колеги, тъй като не разполагаме с неограничено време и министърът също, като нас е, е, има наситена програма, ще ви дам думата. Но първо, всъщност, господин Салафранка. Благодаря, господин председател и добре дошъл, господин министър. Председателят току-що спомена прагматизма, реализма, песимизма. Аз обаче е, бих искал да призува към оптимизъм, господин министр. Кризата отминава в Европейския е, съюз и аз продължавам да твърдя, че това е най-важният търговски и промишлен блок в Европа. Е, ние продължаваме да подобряваме сътрудничеството в сферата на сигурността и отбраната. Господин министр, някой каза, и избора на думи не беше много добър, че ние имаме армии, но нямаме врагове. Така че, господин министр, може би с този въпрос можем да се занимаем. Бихте ли казали кои са някои от слабостите на европейската политика в сферата на сигурността и отбраната? Според нас е трудно да мобилизираме дори 5000 военни 35% от разходите за отбрана са за персонала и за пенсиите за тези, за тези хора. Боеспособността се увеличава, но обикновено средствата се влагат в контрол, командване и компютри. Господин министър, може би ще ни кажете какви уроци трябва да научим от е, кризата? Може би ще ни кажете и каква е ролята на Катар? Определено има влияние върху драмата и кризата в арабските държави а, говорихме за кризата в Египет напоследък, за Тунис, за европейското представителство и европейските а, сили, които а, освояват 40 милиарда европейски средства, а, 40 милиона, извинете, европейски средства. Едновременно с това обаче, когато отидохме в Тунис, министър-председателят и външният министър на Катар също пристигнаха дискретно по същото време с 15 милиарда долара средства, които предоставиха на страната. Така че как ще коментирате всичко това? Как ще коментирате влиянието на Катар върху арабските държави? заместник председателя Пашко. Искам да ви задам въпрос, свързан с взаимоотношенията между Европейския съюз и НАТО. Сега, когато е, Съединените щати са... трябва да намалят своите разходи с 100 милиарда долара и освен това средствата и освен това, нещата в Азия се преориентират. Това означава ли, че взаимоотношенията между Европейския съюз и НАТО стават по-важни сега и какво може да се направи нещо в рамките на Европейския съюз, което има отношение към отбраната чрез НАТО? Друг въпрос вие споменахте за участието в съвета на министрите през декември. Аз не знам дали жизнеспособни означава приемливи решения или жизнеспособни са решенията, които има шанс да бъдат реализирани, защото очевидно Испания сериозно обмисля намаляване на своите стратегически е стратегически капацитет, стратегията от 2008 година, но много неща се случиха в периода от 2008 година и до, и до сега, до ден днешен. Така че, ако тогава имаш нужда от нова стратегия, сега може би тя е още по-необходима. Благодаря. Господин Лизек първи заместник председател. Благодаря. Питание пана Пшеничонцего Паско. Благодаря. Искам да задълбоча това, което каза господин Пашко. Интересуваме отношението Европейския, Европейския съюз НАТО. Сигурно това е и дебат в Испания. <clears throat> Как виждате от стратегическа гледна точка това отношение след 10-20 години? Води ли се такъв дебат в Испания? И какво е вашето отношение? До каква степен за вашето правителство и министерство е релевантно това, което се случва в областта на киберсигурността? зная, че кибератаките стават все по-значими. Имахме такъв, е, такъв случай в Европейския съюз. Исланд, Ис... Естония беше нападната. Това играе ли роля, т.е. киберпрестъпността играе ли роля за Испания? Благодаря, господин председател и добре дошъл, господин министър. Аз не искам а, да ви поставям в неудобно положение, както стана с моя колега а, Гарсия, когато бяхме заедно в а, Гибралтар по време на мисията на парламента миналата година. Аз изготвих парламентарния доклад за Африка, за африканския рок и това е пример за успех в борбата с пиратите в Сомалия, благодарение на вас, на Комисията по външни работи. Говорихме за това по време на вашето посещение преди около месец. И ако може да свържа казаното с въпросите на господин Паско и господин Лизик и за дублирането на дейностите с НАТО, който работи по операцията е, морски щит и как да обясним това дублиране на нашите избиратели. Как оценявате арестите и поляризацията на мненията в Турция напоследък? Така че аз също имам информация, аз съм и заместник-председател, както и господин Паско на Парламентарната асамблея на НАТО. Вие споменахте ограниченията в бюджета. Съгласен съм с господин Паско, наистина европейската политика в Африка, в Близкия изход, в Източна Азия създават един дефицит, един, една Несигурност, сигурност, които Европа би могла да прекрати, но ние нямаме достатъчно възможности за това. И къде според вас са приоритетите? Аз наскоро посетих диай, Защо? в нашите съвместни а, дейности и въпросът е откъде да дойдат економии, откъде да дойдат повече средства за бюджетите а, за отбрана на държавите членки. За Сирия, каква е позицията ви по а, оръжейното ембарго, което се подкрепи от Франция и Обединеното кралство? Виждате ли някакви опасности Иран и Русия а, да предоставят С-300, ракети С-300 в резултат на това смятате ли, че бунтовниците ще се превърнат в риск? Какво е вашето мнение по това? И накрая Западна Сахара, Екваториална Гвинея, като бивша колониална държава, какъв е вашият опит? Как какъв опит може и Испания да предостави на Испания и Европейската търговска мисия в Мали. Благодаря, колеги. Моля да ограничите изказванията си, защото министърът ще трябва да отговори на всички, но няма да имаме време. Госпожа Копър, която е докладчик по годишния доклад на стратегията. Благодаря, господин министр, за вашето виждане на, вашите виждания за Европейската стратегия за сигурност и това, което ни казахте за Испания. Испания играе много динамична роля в сферата на сигурността и отбраната в Европа. Много е интересно да чуем как вие виждате бъдещият Европейски съвет като една голяма възможност да се обсъждат въпросите на отбраната. Проблемът е, че много от нас са песимисти по идеята държавите членки по отношение на участието на европейските държави в този съвет. Тенденцията е амбициите да са минимални, съветът да се занимава с технически въпроси, а не с фундаменталните проблеми, които трябва да обсъжда. Така че как виждате вие нещата? Песимист ли сте или смятате, че все пак ще успеем да преодолеем различията и да излезем с конкретни резултати? Второ, за много от нас тук е важно да не се обсъжда отбраната веднъж на 5, веднъж на 8 години. Важно е на всеки две години да се направи преглед на Европейската стратегия. Предвиждате ли нещо подобно? И според мен, що се отнася до дебата по европейската е, отбрана и сигурност. Ни трябва пътна карта, трябват ни репери, за да покажем на обществото, че това не е тема, за която се сещаме от време на време, а че има приоритети, основни приоритети, които дори и в момент на криза си остават важни. Два кратки въпроса. Първо, по отношение на обединяването, агрегирането. Е, в това отношение лошо няма, можем да го обсъждаме. А по отношение на споделянето не, защото тук се изисква да има доверие и често пъти такова липсва между държавите членки. Какъв е вашия коментар? И преструктурирането на отбранителната индустрия. Аз представлявам държава, която е зле ударена от кризата, Гърция. И затова въпросът ми е как можем да преструктурираме промишлената си база, особено малките и средни предприятия развитие, защото има и загуба на работни места. Как според вас трябва да се справим с този изключително важен въпрос, особено а, в контекста на економическите трудности, пред които са изпратени много държави? Благодаря. Няма да повторя казаното за краткост. Няма да ви тормозя, но моля, спазвайте времето, господин Милимон. Благодаря, господин председател и господин министр. Ще се опитам да се вместа във времето. По... Както вече казаха някои от преждеговорившите, важно е да помислим за нашите взаимоотношения с САЩ. Въпросът е твърде деликатен, тъй като политическото мнение, тъй като мнението на обществеността по отношение на програмата за призъм призма влияе много на взаимоотношенията с Съединените щати. И Комисията по граждански свободи създаде работна група по този въпрос. Има много въпроси, които са важни за взаимоотношенията между Европейския съюз и Съединените щати в контекста на отбраната, включително и НАТО. През последните дни започнаха разговори, преговори по един исторически договор, търговски договор. Така че Съединените щати виждаме, че все повече обръщат внимание на Пасифика, Смятате ли, че това ще постави Европа в второстепенна роля? Важно е да подчертаем, че с Съединените щати ние имаме солидни и стабилни взаимоотношения и не бихме искали те да бъдат отровени от а, различните обвинения в шпионаж. Може би може да коментирате нещо по този въпрос, господин министр. Благодаря. Говорихте за кризата в Европа. Ирландия също много силно е засегната от кризата. Искам да цитирам. През 2010 година бюджета за отбрана... Не, извинявайте, Константино Медес, министърът на отбраната тогава каза, имаме системи, които нямам, от които нямаме нужда за конфликтни ситуации, които не съществуват, финансираме ги с средства, които нямаме и няма да имаме. Как тълкувате тези изявления? Освен това, има едно изследване, което казва, че през 2000 и 2008 година бюджетите за, за отбрана, бюджета за отбрана на Испания се е увеличил с 28%, което в крайна сметка е довело до задл... огромното задлъжняване на Испания. Съгласен ли сте с това? Господин Янес. Благодаря, господин председател. Бях подготвил по-дълго изказване, но а, мисля, че председателят ще ме прекъсне. Така че, господин министр, благодарим ви за присъствието. Благодарим ви за изказването, а, което съдържа и добри новини. Не само защото аз съм съгласен с вас, но и защото опозиционната партия в Испания поддържа правителството по отношение на политиката на отбрана, която се представя от министра на отбраната. Освен това, вашето изказване беше много ясно ориентирано към европейската визия. Ако позволите, искам да кажа, че ако продължавате да настоявате за важността за изграждане на съвместна политика по отбрана и сигурност, мисля, че това е единствения начин Европейския съюз да запази своята водеща роля. Тук в парламента би трябвало да се спомене, че това е позиция на мълцинството. Две трети от а, а, евродепутатите не подкрепят тази политика. Мисля, че бих искал да ви покажа, да задам и други въпроси, но няма време. Благодаря. Да, знае, че господин Янес иска да говори доста по-дълго, но като знаем каква е вашата националност. Е, сигурно господин министър знае какво ще кажете. Госпожа Софокилус. Господин Софокилус, добре дошъл, господин министър. Съгласен съм с това, което казахте по темата сигурност и отбрана това, че трябва да се окаже повече подкрепа, така, щото тя да стане по-ефикасна. Мисля, че всички сме съгласни. Но имам следния въпрос. Има ли по-конкретни предложения в Испания, така, защото нещата да върват напред, да имаме обща хармонизирана външна политика, която ще обхваща и отбраната и сигурността. Въпросът ми е класически, но съм сигурен, че ще ми отговорите. Благодаря. Merci, cher collègue. Благодаря, колеги. Господин министр, имате 20 на минутки да отговорите на всички въпроси. Благодаря ви. Благодаря, Era Благодаря, uno е, ще се опитам да отговаря на въпросите, поне на по-голямата част е, от е, тях. Не съм песимист. Това, което наблюдавам от няколко години, е всъщност напредък в рамките на Европейския съюз познавам аспектите на сигурността, на отбраната в моята страна, както и технологичните аспекти в Европа в сферата на отбраната. Зная, че срещаме трудности. Попаднахме малко изненадващо и неочаквано в тежка економическа и финансова криза, която се отрази на нашите структури, но също времено е, съм сигурен, че ще преодолеем кризата и отново ще е, започнем да се предвижваме по-напред, по-бързо напред. Независимо от е, економическата криза, ние продължаваме да вървим напред. Но трябва да търсим общото между нас, общи цели. И трябва да кажем, че предприехме огромни е, усилия и ще се наложи да ги предприемаме и в бъдеще. Ще върна поглед към бъдещето. Казах е, във връзка с е, нашето привилегировано партньорство с е, САЩ най-вече, че и там има определени интереси. Не става дума само за трансатлантическите отношения. Става дума и за взаимоотношенията ни с Тихоокеанския регион, с държавите в Азия, но 70% от разходите на НАТО се предоставят от САЩ, се покриват от Съединените Американски щати. Нашият отбранителен капацитет трябва да бъде Е, реалистичен, най-вече по отношение на използването му. И затова смятам, че няма място за песимизъм, необходим е реализъм. За да се развива, трябва и много бързо да предприемаме е, следващите стъпки, защото е, Светът се развива много динамично и Европейският съюз в определени периоди е, изостава. Но не можем да очакваме светът да се нагажда към нашето темпо, по-скоро обратното. Точно за това разговаряме в момента и аз мисля, че това е един реалистичен поглед. Господин Солафранка Вие е, внесохте някои нюанси в е, оптимизма и аз мисля, че отговорих на този въпрос. Трябва да анализираме състоянието на нещата в САЩ, начина по който функционират нещата там. Е, те имат единствено Пентагона, докато ние имаме 27 е, е, държави членки с 27 Министерства на отбраната. Има и държави, които са е, централистично организирани, е, е, докато при нас е, нещата не са така силно централизирани. Трябва да си сътрудничим, трябва да взаимодействаме. Ние инвестираме, освен това, е, средно на глава от населението много по-малко, отколкото в САЩ. 60-65 е, е, да кажем, е, е, така, средно цифрата за САЩ, докато при нас е по-малко. Тъй, че в това отношение трябва да направим нещо. И така, по отношение на отбраната, да, необходима ни е оперативна отбрана. Отговарям по този начин на госпожа Лезинг. В Мали Европейския съюз постигна нещо много важно. Първо, ние отговорихме на въпроса и на исканията на едно африканско правителство, което се намираше в много тежко положение. Първа реагира е, Франция на 11 януари тази година. Испания също се включи в усилията и мисля, че постигнахме чудесен резултат. Сега, чрез обучението и е, квалификацията на въоръжените сили, е, можем да продължим да допринасяме за демократизацията и стабилизирането на страната. Страна, която е изключително важна за Европа поради е, региона Сахел и е, близостта с е, държавите от Магреба. Имах възможност да разговарям с новия емир на Катар, един сравнително млад човек, 31 годишен мъж, който е много добре информиран, много образован. Има конфликти и в Катар, но ние разговаряхме и за Египет, и за Турция. В... По отношение на Сирия, позицията на Катар изглежда последния начин. Западът би трябвало да се намеси, особено след като се приеме резолюция за Сирия. И надеждата е, че това ще се случи всеки път ни се задава въпроса е, какво ще се случи, ако и при нас започне един такъв геноцид. Това естествено са комплексни въпроси. И те са свързани с ангажиментите, поетите от определена държава. Катар е свързана с е, Ирак. И има неща, които е, трябва да се насърчават. Но когато говорим за страните от региона, е, си даваме сметка, че имаме определени затруднения да разберем всичко, което се случва. Твърде комплексен е характера и на е, сирийската опозиция. Има връзки и с Турция. Турция подкрепя бунтовниците в е, Сирия, положението в Египет. Там има големи проблеми. Но аз имам известни съмнения е, по отношение на случващото се в последните дни в Египет, е, защото е, в Египет имаше демократично и законно избран президент. Е, в Катар. Стана дума и за това в разговора с емира на Катар. Катар залага най-вече на е, развитието на е, държавата. Може би не непременно в политическо отношение, но по отношение на економиката действително става дума за едно балансирано развитие. Е, има много хора, които получават образование във висшите учебни заведения. Това, което за нас е шокиращо, е, че има и доста примери, които ни тревожат естествено и не е, противоречат на нашите разбирания за демократично е, устройство и спазване на правата на човека, но сега връщам се към въпроса на господин Паско. Двадесет от е, БВП в света е, се реализират от е, Европа, така че САЩ знаят много добре, е, че ние сме важен партньор за тях. И сега, ако говорим за Тихоокеанския регион, 40% индийския регион на Тихоокеанското пространство, 60% Европа, ако съотношението беше обратно, ще ще бъде по-неблагоприятно, но около 40% от усилията, както се казва, и от средствата, които се отделят от САЩ за въоръжените сили, за а, отбраната, които ние инвестираме в стратегическите концепции са е, отчасти свързани именно с този регион, тъй като ние до голяма степен се чувствахме зависими. Така че е, в това отношение е, трябва да помислим как да е, постигнем една по-висока степен на самостоятелност и независимост. Трябва да кажем на нашите партньори 2% от БВП. Да, това е само началната цена, така да се каже. Има обаче държави, които не участват по определени политически съображения. Има и други, които инвестират 0,5, 0,6, не непременно 0,2. 0,2 е средното, е, средната цифра. Е, но ние бихме могли да определим факторите и критериите, по които да е, се ръководим НАТО извършва проверка на собствените си е, процедури и разпоредби. От 2012 е, до юли 2013 е, се работеше по доктрината на НАТО. Там също е постигнат напредък. Както ви казах, по отношение на Тихоокеанския регион, САЩ също ревизира е, своите виждания така че от гледна точка на отбраната и политиката на отбрана Европейския съюз трябва да се стреми към една много по-активна и водеща позиция, така че да можем да налагаме и много по-успешно там, където е необходимо, нашите демократични ценности. Затова присъстваме в Афганистан Опитваме се да привлечем и партньори е, за НАТО, е, не непременно под формата на пълноправно членство, понякога само е, в рамките на спогодби за партньорство. Да, стигнахме и до въпроса за вноските. Обикновено тези, които плащат повече, е, те е, имат е, повече възможности да доминират. И става дума за 70%. Естествено, че САЩ е водеща сила по отношение на НАТО. Представете си е, схемата на едно акционерно дружество. Естествено, този, който държи е, пакета, е, не непременно 40%, а да кажем 70%, той ще има и повече гласове. Да, НАТО, Европейски съюз, е, кибер, е, безопасността, това е, е, беше темата, която господин Лисък постави. Да, киберсигурността Е, да, едно ново пространство, което е пряко свързано и с е, нашите усилия за повече сигурност. Е, естествено, че когато става дума за пренос на данни, свързани с сигурността, кибератаките са една много сериозна заплаха и в рамките на НАТО се води дискусия по тази тема, така както и в е, Европейския съюз. И е, безспорно темата заслужава внимание и затова е на челни позиции в нашия дневен ред. Обеден съм, че е, всички държави ще трябва да изграждат е, своя капацитет за защита на данните, за защита на е, пространството от кибератаки. Е, при нас спецслужбите в Испания са натварени с тази задача и те работят по въпроса но и към генералния щаб на е, министерство, в Министерство на отбраната е, са е, създадени вече съответните служби, които се занимават именно с е, надежната защита на е, киберпространството. Да, трудно е естествено да постигнеш съгласие за преструктуриране на е, въоръжените сили, за пренасочване на определени средства. В Испания е, сме разговаряли много с е, господин Мендес, който бе държавен секретар в Министерство на отбраната. Тогава въведохме и определени промени. Е, това бе и в момента, в който се създаде професионална армия и за един доста продължителен период от време бяхме начертали задачите, включително и по отношение на сигурността е, на данните. фрегати, танкове, самолети, бойни самолети, всичко това естествено изисква една определена сигурност, изисква и по-дълъг период от време, за да се наложат и новите технологии. Ние във всеки случай работим в тази сфера и не знае дали е много коректно да се твърди, че сме постигнали абсолютно всичко, едва ли сме предвидили е, всичко в рамките на нашия динамично развиващ се свят, но са да а, е, сме в крак с развитието в е, глобален мащаб, трябва да трансформираме и нашите военни структури и естествено да променим и финансирането да изпълняваме нашите ангажименти, задълженията ни за плащания на европейско и на национално равнище. Испанските въоръжени сили и е, военната промишленост в Испания, която е добре развита, ние именно благодарение на това успяхме да се справим с предизвикателствата. През септември 2011 година е, изпълнихме програмата и приключихме е, за момента с е, реформата. Аз е, съм убеден, че НАТО е най-добре развитата и успешно е, действаща мултинационална организация, многонационална организация в е, сферата на отбраната. държавен секретар в Министерство на отбраната винаги съм взимал отношение по темата НАТО, Европейски съюз и съм твърдял, че взаимодействието би трябвало да бъде много тясно. Е, САЩ са водеща сила в НАТО. Това е, е нещо, което не можем да отречем, е, но САЩ са и нашият най-важен стратегически партньор. Така че Европейския съюз би трябвало е, да развива своята отбрана и боеспособност в рамките на в институционалната рамка или организационната рамка на е, НАТО. Е, ако ме питате слаба Европа или слабо НАТО, аз бих казал силна Европа и силно НАТО. И ако искаме НАТО да е силна организация, е, това може да стане само с един силен Европейски съюз. За мен това е ясно. А сега по отношение на Сомалия, ние там се опитваме да обединим усилията си не само с е, НАТО, но и с е, Китай, с Япония, с Индия, с всички тези, които участват в борбата срещу пиратите. Има операции е, и на НАТО, е, има операции и на Европейския съюз. В момента НАТО се ориентира най-вече към е, района на Суетския канал. Попитахте ме нещо и за Европейската е, агенция за отбрана, ЕДА. Е, да, тя в бъдеще ще трябва да играе е, още по-важна роля. Държавите членки трябва да вземат съответното решение. Има, е, струва ми се, вече едно движение в желаната посока. Може би е, някои е, гледат на Еда като на конкурент. Ние се нуждаем от е, самостоятелна политика на сигурност и отбрана, е, от е, боеспособни военни сили, от силност и именно Европейската агенция за отбрана и комисията трябва да обединят усилията си, за да постигнем целите си. Европейската агенция за отбрана е важна. Ако комисията се опита да отслаби е, Европейската агенция за отбрана, ако е, ни я насърчава достатъчно, ако ни дава е, достатъчно импулси, очевидно ще трябва да поговорим на следващия съвет и за това трябва да видим дали Европейската комисия смята именно в тази изключително важна и деликатна сфера да поеме водещата роля. За Сирия. На 1 август ще има преглед на ситуацията ще има преосмислене на ембаргото и ще има преосмислене на решението на Европейския съюз. Да видим как нещата ще се развият, как ще се из... как, е, каква позиция ще вземат държавите членки по отношение на снабдяването с оръжие. Мисля, че трябва да изчакаме, докато се вземе европейското решение. Дано бъде наистина европейско решение. И дано не няма разнобой в мненията. Има срок. Трябва да изчакаме. Конференцията Женева 2 ще се състои по-късно. Тя бе отложена, до тогава трябва нашата позиция да е ясна. Сега в документа нещата са записани много хубаво. В европейския текст се казва, че за да има една надежна европейска политика с възпиращ ефект в областта на отбраната, трябва да се състои от събиране на средствата, от споделяне на отговорностите и поощряване на военната, на уражейната индустрия. Но тези процеси трябва да бъдат поощрени отгоре на надолу, а не обратно. Това е поне моето мнение. Аз естествено съм съгласен да изслушам други аргументи, но аз мятам, че процесът може да функционира само отгоре надолу. На следващо място трансатлантическите отношения. Аз също смятам, тук има нужда от обяснение. Парламентът създаде анкетна комисия към темата, за, по темата подслушване. Ситуацията трябва да се изясни. Това е ясно. От друга страна обаче също така е ясно, че трансатлантическите отношения са важни за Европейския съюз и за неговата сигурност. Това е ситуацията в момента и тя ще остане такава за доста време. 40% са Четиридесет процента са ангажиментите на Европейския съюз към НАТО. Така че е, тук се вижда колко е важно трансатлантическото отношение. Изглежда не отговорих на всички въпроси, аз се опитах обаче. Съжалявам, ако пропуснах някой от въпросите. Но сега може би трябва вече да тръгваме. Съжалявам. трябва да, за, да приключа все пак със следното заключение. Наистина по много теми имаме сходни становища. Испания и за в бъдеще ще се застъпва за една обща политика за отбраната на политическо и на економическо равнище. Председателят благодаря господин министър. днеска имахме удоволствието да чуем един много наситен доклад. Вие говорихте за бъдещата визия, за вашата, вашите концепции. Може би след съвета може да се видим отново, за да чуем отново вашите становища. Благодаря ви. επόμενο σημείο στην ημερησία μας διάταξη είναι η πρώτη εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης στην έκθεση για μια ευρωπαϊκή. И така продължаваме с следващата точка. Това е индустриална политика на Европейския съюз за космическия сектор. Водещата комисия ИТРЕ. Имаме съобщение от комисията от 2013 година, февруари месец, за космическия сектор и индустриалната политика. Това е тема, която е включена в Лисабонския процес, а именно създаването на индустриална политика за космическия сектор. Много е важно Европейския съюз да има независима политика за космоса. Амбициите са стратегически за този сектор. Последните съобщения очертаха европейската позиция. Искам да ви напомня, че срокът, крайният срок за изменение е 3 септември, 12 часа. А сега госпожа Кромпек има думата. Благодаря. Европейският е, стратегия за индустриална политика за космическия сектор е много предизвикателна тема. Е, Штатите развиват такава стратегия вече от десетилетия. Ето защо, след като знаем, че Европа е заинтересована от една такава индустриална политика, и иска да е конкурентоспособна на този пазар, ясно става, че европейското равнище на амбиции трябва да е високо и трябва да има стратегически и политически цели. Погледнато от гледна точка на нашата комисия СЕДЕ и след като имаме е, доста слаба връзка между политиката за космоса и политиката за отбрана, ясно става, че тези отношения трябва да се укрепят особено когато става за гражданско-военни синергии и когато става дума за различни мисии по света, било то мироопазващи или военни мисии. Нека сме ясни. Когато говорим за гражданско-военните синергии, имаме нужда от ясна дефиниция – Докладът на комисията казва, че 60% от електрониката на европейските спътници са внос от щатите. Тоест имаме определена зависимост от технологията, от развитието на, паз... на технологи... технологичния пазар. Въпросите са важни, защото тук става дума и за опазване на лични данни, и за много други аспекти. Наблюдава се военизация на космическото пространство. Военните все повече използват космоса, така че задава се въпроса дали това ще ограничи цивилното, гражданското а, използване на космоса и дали ще е, приложенията за гражданска употреба, техния брой ще се намали. Освен това, имаме а, регулаторни рамки за областта още от 1997 година. Би трябвало от устарелите постулати да се преосмислят. Би трябвало да се забранят и вредните практики, вредните технологии по отношение на космическото пространство. Това е задача за бъдещето. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще говори от името на господин Галер. Той не може да присъства, тъй като е на посещение в Пакистан. Благодаря на докладчицата от името на нашата политическа група. Според нас проектодокладът е много добър. И от името на господин Галер мога да кажа, че като политическа група сме съгласни с докладчицата и сме готови да работим за подобряването на текста. Според нас текстът е балансиран, той дава един добър подход, там са осветлени всички важни въпроси. Хубавото е, че докладчицата в параграф 2 говори за липсващата връзка между политиката за космоса и политиката за отбрана. Това е нещо наистина, което липсва. и което трябва да се навакса. Политиката за космическия сектор – може да укрепи до голяма степен политиката за отбрана. Това е ясно за всеки го. Военни технологии, космически технологии, това са сектори, които до голяма степен са взаимосвързани и се препокриват понякога. Какви мерки могат да се предприемат от Европейската комисия, от Европейската агенция за космически изследвания и Европейската агенция за отбрана? Всички тези мерки би трябвало да бъдат подкрепени. Към това число спадат космически технологии, които се развиват в рамките на Европейския съюз. Говори се за рамката от 67 година. Наистина, това беше важна година, не само защото тогава съм роден аз, а защото тогава са бяха подписани, са били подписани много важни споразумения. Но нещата вече доста са остарели, технологиите са много напреднали – така че тези споразумения и текстове би трябвало да се адаптират. Благодаря. Още веднъж подчертавам, готови сме да, да си сътрудничим с докладчицата. Благодаря на, госпожа, на господин Лисе, господин Харт. Много благодаря, господин председател, и благодаря на докладчика. Надявам се, че с господин Лисек е, и комисията ще подкрепим като цяло становището. Е, мисля, че ще получим подкрепа и от другите групи. Е, да продължим от там, където спря прекъсна изказването си господин Лисек когато става дума за разглеждане на задълженията по договорите, трябва да е, признаем, че държавите като че ли имат различни задължения в това отношение. И трябва внимателно да помислим. Не знам дали това е мястото да ги обсъждаме. Ако искаме да изготвим доклад по въпросите на е, космически на космоса и отбраната, трябва да включим и промишлеността и трябва да се замислим за тези въпроси по-внимателно. А, също така трябва да помислим и за двойната употреба. Трябва да се проведе един разумен дебат по въпроса. И съм съгласен с казаното от докладчика по отношение на Съединените щати и доставките. А, би било добре повече европейски фирми да могат да предоставят оборудването, от което имаме нужда. А, наложените правила за двойната употреба доведоха именно до този резултат. Също така и по отношение на доставките. В тази комисия ние прекрасно знаем как се заобикалят правилата за доставки в сферата на отбраната. Но бихме искали да стимулираме отрасъла, трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да стимулираме развитието на отбранителната индустрия и а, използването на произведеното от нея в космическите а, технологии. Още няколко неща. Има основателни тревоги за консолидацията, за ефективността в сферата на космическите дейности. Трябва обаче да приемем, когато става дума до този, за, този, за тези дейности, че повече първоначални инвестиции в един по-дълъг период с а, изразен държавен елемент е това, което имаме нужда, а, когато става дума за космически а, е, за, за дейности в космоса. Това е важното в, е, този, в, в тази сфера. Е, и това бих искала да спомена по отношение на доклада. А е, и термините, които използваме, може би трябва да бъдат по-ясно определени, да не ги подхвърляме просто така. Накрая докладът е една възможност да кажем колко важни са космическите дейности в Обединеното кралство, в моята родина и в Австрия. Има хиляди заети в този изключително важен отрасъл на отбранителната индустрия и трябва да го подкрепяме във всички държави членки. Така че нека да не изгубим тези възможности, които отрасълът ни предлага. Благодаря ви. Благодаря на господин Хауърд от Европейската комисия. Искате ли да вземете думата в комисията? Благодаря, господин председател. Комисията взема предвид обсъждането и може би тук е мястото да кажем, че тук става дума наистина за съобщение на комисията по темата индустриална политика и говорим за индустриална политика. Ако трябва да се направи връзка между космоса и индустриалната политика, може би трябва да се върне към 2011 година. Имаше специален раздел за това колко е важна дейността по космическите, в космическата сфера че космосът може да бъде нещо много важно в контекста на тревогите за сигурността и трябва да опазваме и собствената си инфраструктура в това отношение. Така че това са трите измерения на нашата космическа политика. Искам да ви уверя обаче, че комисията се занимава и с това как космоса колко е важен е космоса за отбранителната индустрия. Именно защото има много а, стоки, предмети с двойна употреба. И съответно това има и своите последствия. Много неща могат да бъдат осигурени именно а, за политиката на отбраната от дейностите свързани с космоса. Това исках да кажа. Благодаря. Позволете да благодаря на представителя на комисията. Госпожа Кромберг, искате ли отново думата? Да, благодаря. Благодаря ви за бележките. Благодаря на комисията за изказването. Вече има опит да се направи а, връзката между а, космоса и общата политика за отбрана и сигурност. Така че има разбиране по този въпрос. Второ, в тази политика е много важно да насочим вниманието върху а, интереса на Европа и по какъв начин а, ще бъде защитен той в бъдеще. А, така че по това трябва да поработим още малко. По задълженията, по договорите. Да, разбирам, че задълженията по договорите са нещо по-различно от индустриалната политика. Договорите се занимават с темата космос. Примерно агенцията, Европейската агенция за космоса, политиките, които се използват или не се използват в това отношение. Тоест, връзката с договорите е някои технологии да се ограничат, други технологии да се потикнат малко. И наистина съгласна съм, 67-ма година е, беше отдавна. Време е за актуализация и то от гледна точка на технологията тя е много наложителна. Благодаря. Благодаря на госпожа Кронберг. Искам да ви напомня, че това е последното ни заседание преди почивката. Затова искам да пожелая на всички а, приятна почивка, починете си добре и ще се видим на 18 септември в 9.30. Благодаря на всички.